Сега преминаваме към обясненията на гласуването. Господин Съмбърг Госпожо председател, искам да взема думата, за да кажа, че съм един от само петимата депутати, които в този парламент гласуваха против резолюцията. И то не защото не искам да се предоставя економическа помощ на тези, които понесаха големи трагедии в тази криза. Но Бях против просто защото, както в повечето резолюции за Близкия изток, в тази резолюция има основен дефект, защото не се определят правите и неправите в тази ситуация. При това положение резолюцията не бива да се приема. Фактът е, че в Газа се оказахме в днешното положение поради това, че действията на групата Хамас, която за, е, зарива с, с е, експлозиви бомби една суверенна държава, а, а, предизвиква а, желание за, и действия за защита на населението там. И ако това не се приеме, то т.е. нашите резолюции няма да имат никакъв ефект. Време е парламента да заяви на Хамас, признайте държавата Израел и а, прекратете с антисемитският език във вашата харта. Тогава може да започнем с мирния процес. Благодаря. Сега докладът Кинак, госпожа Джуска. Przewodnicząca. Томашевска. Госпожо председател, мисля, че трябва възрастните да поемат отговорност за съдбата на децата. Става дума за децата а, войници, деца, които страдат от глад, които не биват лекувани. Гласувах против този доклад, защото в него се упоменава аборта. В крайна сметка това е претекста да се насърчава прав не липсата на право на децата да решават. Следващия господин Камал. Thank you very much, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Великият философ Хюстън заяви, според мен, децата са нашето бъдеще, учете ги добре, покажете им вътрешната им красота. Интересното в този доклад е, че за първи път в много отношения разглеждаме ключа към бъдещето развитие. В този доклад ние разглеждаме развитието и обучението на децата, не само на, на жените, не само а, на по-големите деца, а и на обучението в детските градини. Винаги си мислим, че в това отношение държавата решава. Да погледнем обаче какво решение предлага университета в Нюкасъл. Там се разглеждат възможности за частно обучение на бедното население. Там, където държавата не предоставя такъв вид обучение, родителите се обединяват и финансират това обучение и така помагат и на най-бедните. Насърчавам ви да се погрижите за най-бедните в нашите общества. Госпожа Синът. Благодаря с, с а, голяма тежест сърцето бяха против, защото това е една трагедия, която се случва навсякъде по света. Но основата на тази е, резолюция е Конвенцията на ООН за правата на децата. Тази конвенция не е лишена от грешки. Тя винаги е била компромис, винаги е, се е казвало, че от една страна тя съдържа много добри неща, а друга има абсолютно неподходящи части. Тя е а, написана 58 година. Там примерно пише пълен достъп до а, масовите комуникации на а, децата. Това е в а, а, време, когато нямаше хора, които дебнеха деца чрез медиите. А, тук държавата е посочена като най-добър арбитър за правата на човека, на детето, а не семейството. Семейството значи може да обгрижва детето, но не да се грижи за правата му. Не на последно място въпросът за аборта няма място в правата на детето. Госпожо, да ви, предло... да ви припомня, че имате само една минута за обяснение на вод. Господин Хамънд. Благодаря, госпожо председател. За нашите избиратели е сигурно е интересно да видят докъде сме стигнали в тази посока, особено преди и особено след референдума в Ирландия се казва, че Европейския съюз изобщо не се меси в законите за аборта. А тук, въпреки всички обещания, че ще слушаме гласа на хората и техните искания, ние си продължаваме по старомето. Тази сутрин видяхме ясно изражение на това, като слушахме президентът на Чехия. Той в много отношения е, говори баналности, че държавите се е, движат по-добре, ако има а, опозиция на правителството и че трябва да се зачита економислието. Е, Но какво става тук? Е НП дори не слушат и на какво е отношението ви тогава към а, избирателите? Моля, поправете ме а, и а, ако грижа и ако греша, отново дайте възможност на хората да гласуват за или против Лисабонския договор. Госпожа Томашевска. Пани Преводничонца. Госпожо председател, транспонирането на директива 14 директивата от 2002 година относно работническите съвети е много навременна в момент, в който сме изправени пред економическа криза. Там, където не можем да защитиме работните места, работниците трябва да имат възможност да бъдат обучени и да получават нова допълнителна квалификация. Аз гласувах за този доклад. Господин Сикерски, имате думата. Мисля, че социалната економика е важен фактор от регионалната политика, защото тя дава възможност за създаване на работни места в Европа. Повече от 15 милиона души, т.е. 7% от активното заселение на Европа, работи благодарение на тези политики. Трябва да подкрепяме е, тази економика, да съживиме старите промишлени зони чрез създаване на нови работни места. Това е, е условие синекванон за економически ръст и разрешаване на социални проблеми. става дума за традиционни дейности, като местно производство, местна търговия. Трябва непременно да поддържаме този вид економика и развитието на тези региони. Господ, госпожо председател, не само кризата трябва да ни потиква да търсиме ролята на, раз... на асоциациите, които са гръбнака на гражданското общество. Тези асоциации играят важна роля за, за брутния вътрешен продукт също. Мисля, че всяка нова услуга, всяко ново качество е едно допълнение към цялостната структура. Надявам се, че Европейската комисия ще създаде нови инструментариуми за даване на преки помощи за подкрепа на социалната економика. Господин благодаря, госпожо председател. Като четох този доклад, попаднах на дефиницията за социална економика. Много беше интересно какво ли гласи това определение. Там ми направиха две неща. Първо, социални цели над капитала и второ, принципа за солидарност и отговорност. По-нататък четох за демократичен контрол страна на Депутате Нещо не става а, а, тук а, дума за обмяна между купувач и, по, по, и продавач и създаване на работни места за населението. Когато се занимавате върху, с социалните нужди, а не с нуждите да се създават работни места и да се разпределя богатството в обществото. и се връщаме в началото на миналия век. Забравяме какво представлява печалбата и се връщаме към феодалното общество. Благодаря. Госпожа Дойл сега. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че продължаваме да гледаме е, с сериозност е, на въпроса за е, психичното здраве. Това е важно, защото всички ние преживяваме поне веднъж някаква форма на психично заболяване и до 20-та година това ще се наложи като най-често срещаното заболяване. Но ние много говорим с общи думи. Много от темите, които са записани в доклада, са обект на национални политики. Боя е, се обаче, че а, като цяло отношението е неподходящо. Няма връзка между теорията, между докладите особено в моята страна, има план за действие и услугите в областта на психичното здраве. Това остава пепеляшката в здравеопазването в много държави членки. Ситуацията трябва да се промени. Благодаря. Благодаря. Един от четирима поне веднъж живота си страдат от психично заболяване. Осем от е, основните причини за инвалидизиране са в областта на психичното здраве. За това трябва бързо да актуализираме законодателството в тази област, за да се осъзнае значението на доброто психично здраве в Мидландс, откъдето съм избрана аз, в училищата, болниците, общността като цяло имат важна роля в здравната просвета. Важно е и да се извършват научни изследвания, да се види как може да се намери финансиране в рамките на Европейския съюз за това. Важно е да се обръща внимание на здравословния климат на работното място и как, да се решават причинителите на психични а, увреждания на работното място. С това подкрепям идеята. Благодаря. Госпожо председател, 90% от самоубийствата са резултат на психични нарушения. Депресия и други заболявания на е, цивилизация, на развитието на нашата цивилизация, цивилизационни заболявания. Към тях трябва да добавим и стресът. В Европа има и е, много стари хора, възрастни хора, които е, също страдат от е, психически е, разстройства. Много често обществото ги заклеймява, и е, аз мятам, че ние би трябвало да допринесем за едно по-добро разбиране на възрастово обословените психични заболявания. Аз бях за този доклад, но мисля, че има една възможност, която пропуснахме да се е, включи препоръка, която да забранява електрошоковете. Това е един е, вид изтезание, което в, в е, някои държави членки продължава да се използва като лечение. Друг въпрос нараства стремежа да се прави оценка на много малки деца и да им се дават съответно лекарства за а, психични разстройства. Толкова много деца, ако им направите оценка, бидейки деца, няма да ви изглеждат нормални. И все пак те се развиват добре. Смятам, че ключовия въпрос, който трябва да си зададем пред лицето на нарастващите проблеми с психиката е защо нарастват те, особено с оглед на самоубийствата дали не живеем в общество, което не дава възможност на хората да се развият, да живеят нормално. Да помислим какво общество създаваме. Господин Рутевич. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, аз съм против е, тази резолюция и гласувах против последните причини. Намираме се в условията на криза. Европейските институции трябва да решават е, сложни проблеми. Е, възлагат се изследвания, които струват милиони евро. Но не става дума за това да дадем повече пари, аз не бих бил против, за да спрем онези, които убиват другите, да кажем терористите. Мисля, че много често, когато отделяме е, средства за различни изследвания, е, просто излишно опразваме джабовете на данакоплаците, така че би трябвало да мислим много добре за какво даваме пари. Госпожа Дойла има думата сега. Благодаря. Госпожо председател, приветствам и подкрепих е, този доклад по отношение на политиката за риболова. Необходимо е да прилагаме повече научните изследвания. Въпросът за изчерпване на запасите от риба е много важен и касае и е много деликатен и научните инструменти могат да ни помогнат. Колкото и високо да ценя доклада, обаче искам да ви предупредя, че при днешните трудна економическа ситуация, трябва да се пазим от повтаряне на усилията така че да не правим на европейско ниво това, което най-добре може да се свърши на ниво държави членки. Благодаря, господин Камал. Благодаря, госпожо председател. Чудя се, когато се занимаваме с, темата за природните, е, приложната наука и риболова, да не забравяме, че целта на тази политика бе да се развива риболова устойчиво, но не успяваме дори в екологичен план да постигнем устойчивост. В Нова Зеландия, например, се признава, че ако се декларира, че дадена общност има интерес неотменим в риболова, той може да го запази. Можем да прилагаме новите изследвания, водещата наука по света, но ако системата, въпреки а иновациите е такава, че държавата казва на риболовеца колко да лови, цялото тази приложна наука ще бъде хвърлена на вятъра. Благодаря. Доклада Ванденбърг, госпожа Гил. Благодаря, госпожо председател. В днешното затруднено економическо положение този е, доклад ни води към едно обединяване, от което имаме голяма нужда. Намаляването на ставките за ДДС ще помогне на най-нуждаещите се. В доклада се говори също за създаване на работни места, затова и го подкрепих. Трябва да направим така, че работните места да не изчезнат в черната дупка на, икон... на свитата економика включително на местно ниво, както и в мой избирателен район в Мидландс. Трябва да падне ДДС-то по някои артикули, свързани примерно с намаляването на измененията на климата, да насърчаваме хората да купуват стоки, от които ще имаме най-голяма полза. Ако намаляването на ставките се отнася до стоки, които са по-екологични, като например хладилници или пък други а, уреди, свързани с потреблението на економиката, мисля, че успехът ще бъде добър намаляването на ДДС в моята страна може да стане примерно с 2,5%. Надявам се и други държави да постъпят в тази посока бързо да процедират. Госпожо председател, битките, които няма да загубим, са битките, които не започваме. Като внесах изменения за по-справедливо за по-справедливи ставки ДДС, по-специално в новите държави членки. Искахме да отправиме ясно и силно послание към комисията и съвета. Но успяхме, освен обаче в, в областта а, на ресторантьорството. Ние искаме обаче да да призовеме държавите членки, които решат да прилагат по-ниска ставка на ДДС, да прилагат еднаква ставка в ресторантьорските услуги, за, същ, за, защото в, в доклада се предлагат различни ставки за вино, бира и храна. Просто не мога да разбера защо е това. Мисля, че ясното послание беше отправено защо и мисля, че нашите усилия заслужават да бъдат доведени до успешен край. Благодаря ви, госпожо председател, че за това, че, че ни помогнахте да се бориме с конфискаторската политика на левицата. Госпожи, господин Симбърг, госпожо председател, благодаря ви много. Може би това е един, един много труден проблем за решаване в едно свободно общество. Това е решението, което трябва да вземем днес. Разбира се, можем да защитаваме човешките права, разбира се, трябва да има правова държава, но има места, където трябва да се вземат изваредни мерки. Не може и в Европа да, на, да разчитаме само на Съединените щати да се намесат. Моята страна беше обвинена, че не взима достатъчно мерки след тези, които а, се опитаха да разрушат нашето общество. Но в, в, в, крайна, в крайна сметка, ако ние не успеем да вземем правилните мерки, ние няма да оправдаем доверието на тези, които са ни пратили тук. По темата аз вече съм говорил, така че сега се отказвам от думата. Благодаря. Преминаваме към доклад на фон Вогал, господин Бърк. Благодаря, госпожо председател. Препоръчах на делегатите от Ирландия да се въздържат при гласуването на доклада фон Вогал, защото Ирландия запазва своят неутралитет. Вписано е в протокола. Там е видно каква е нашата позиция и участието ни в Европейския съюз. Според Ирландия такива действия могат да се извършват само след одобрението на ООН и на Ирландския парламент. Това ще продължи и при приемане на Лисабонския договор. Това не означава, че Ирландия не иска да се включва в своята роля, особено по отношение на мироопазващите сили. Ние се включваме, когато не не можа да се е, справи с, с своите задачи. Европейския съюз пое мандата. Този мандат изтича на 15 марта. Ирландия ще продължава да участва в миропазващи сили е, на ОНЕ и на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега към е, доклада на Ватинен, господин Келър. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за а, този доклад само заради а, устното изменение на господин Ландбергес, което беше одобрено. А, аз все пак подкрепям първоначалния вид на 43 параграф, който казва, че Руската федерация със своите действия сериозно ще подкопае доверието към сегашните структури на сигурност и на от, международните отношения. Госпожо председател, след като тази седмица присъствах на заседание на комисията Европейски съюз, Русия, много бях затруднен да оформя своето мнение, защото, както казва и доклада, Русия продължава да дели партньорите в Европейския съюз на добри и лоши и да се противопоставя на НАТО. Благодаря. Госпожо председател, радвам се, че мога накратко да се изкажа по тази тема, защото по а, този бляск, бляското обращение на президента Клауса, а, което чухме, ни напомни за това, че много държави, особено в източна Европа, са били под окупацията и на нацистите, и на комунизма. Това доказва, че а, НАТО има своята тежат едно важна роля с Европейския съюз е, е важен фактор за нашето общество, но основният ни отбранителен е, стълб е НАТО, е, именно защото се включва и САЩ. Обезпокоен съм, че има едно подводно, подмолно течение, а понякога е явно против щатите. Именно щатите направиха така, че днес можем да говорим тук като свободни хора и НАТО гарантира този този важен алианс и за в бъдеще. Господин Камал. Благодаря, госпожо председател. По-голямата част от миналия век и, и до сега през този век НАТО е пазил мира. Но има сили, които искат да подкопаят именно тази институция, която ни даде възможност да сътрудничим с колегите ни от Съединените щати, Канада и а, други европейски страни. Не само като атакуват НАТО, но и като дублират неговите структури. Сега сме в една а, ситуация, ситуация, при която експерти от Штатите, от Канада могат да бъдат със своите колеги от Европейския съюз и това под шапката на НАТО и после същите тези хора под шапката на Европейския съюз могат също да си сътрудничат. Не бива да забравяме, че част от НАТО обаче се отнася до споделяне на тежестта. И а, ако не направим нещо, ще остане така, че само Великобритания, Германия и Франция ще носят товара, а другите ще се крият зад тях. Лимбърг, само искам да добавя. Искаме Лисабонския договор да бъде прият в Ирландия, обаче ние Настояваме, че нашата позиция ще бъде неутрална, няма да я, прием, няма да я промениме, но ще продължиме да играеме ролята си, да участваме в операциите по, ми, по мироопазване в рамките на ООН и на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да, да кажа, че изменени, по повод изменение 17. Аз и колегите, които седяха до мене, искахме да гласуваме за, но, за съжаление, в този момент е, просто се разсеяхме и не гласувахме по начина, по който искахме да гласуваме. Благодаря ви. Сега доклада на Политано. Господин Мусумеки. Благодаря ви, госпожо председател. конференцията от Барселона. Процесът от Барселона е, Съюзът за Средиземноморие не водят до добри резултати. В сравнение с задълженията, което сме е, поели, е, най-вече по отношение на финансите, не се получават е, желаните резултати и адекватни резултати. мисля, че парламента отдавна трябваше да се намеси в правилната посока. Какво означава това гражданско общество и неговите структури, социално равновесие, економически растеж, благоденствие за хората. Всичко това са хубави думи, но не ги виждаме на практика. Виждаме контрабанда, престъпления, незаконна миграция. Особено в Сицилия, в Италия. Да, добре говорим за зона за свободна търговия, но като че ли с всичките ни хубави думи само задълбочаваме пропаста между бедните и богати. Така че ние е, подкрепихме като цяло, говоря за моята политическа група, е, доклада, но бяхме срещу някои от текстовете и измененията. Кирски по доклада Шимански. Това е един много важен проект за нас и бих искал той да бъде част от приоритетите от в областта на съседската политика на Европа. Първо, защото насърчава защитите на е, човешките права, като по този начин се гарантира стабилност в е, този район. Второ, економическа интеграция и разширяване на зоната за свободна търговия. По този начин нашите страни ще имат по-голям достъп до световните пазари, което е много важно в е, период на криза. Трето, сигурност в Европа и по-специално енергийна сигурност, сигурност на енергийните доставки чрез диверсификация на източните И четвърто, по-добро образование, по-голям културен обмен. Мисля, че тези четири аспекта се допълват едни и други и ще създадат една по-стабилна, по-добра по-добър образ на Европейския съюз на изток, от което има нужда. Благодаря. С голямо удоволствие гласувах за доклада и а, за съжаление госпожа Дал, понеже е в отпуск в майчинство, не можа да присъства днес. Аз а, се радвам много за това, че тя като член а, на групата а, незави... на независимите депутати пое е, с желание този доклад, за разлика от нашите колеги от британските независими, които бяха избрали от кол и въже 12 души на предните избори и до сега не са взели никакво желание. Те на базата на а, не, са избрани, защото а, не, хората не са знали какво да очаквате. Те не се занимават с проучване на въпросите, не работят за постигане на баланса между различните гледни точки и виждания. Не само искат а, да създават дрязги за разлика от своята колежка. Благодаря. Видях причини за приемането на изводите от съвета. Три месеца има парламента за приемане на своето виждане, отношение, което ще, който срок започва да тече утре.